Така, скъпи колеги, продължаваме с заседанието на нашата комисия. Продължаваме с изслушването на а, изпълнителната директорка на Европейския орган за безопасност на храните в Парма, госпожа а, Катрин Жислен Ланел. А, добре дошла в а, нашата комисия. Не сте за първи път тук но днес сте в а, е, а, е, една по-особена ситуация. През последните пет години вие е, ръководихте Европейския орган в Парма. Вашия мандат изтича през юли 2011 година. И съгласно регламент 178 от 2002 година, е предвидено управителния съвет възоснова на списък с кандидати, предложен от Европейската комисия, да направи предложение, което да бъде одобрено от парламента. Европейската комисия на 17 ноември а, реши да а, предложи да бъде продължен мандата на госпожа Катрижи Слен Ланел, с, считано от 1 юли. На 25 ноември а, комисаря Дали излезе това предложение, което нашата комисия а, одобри. Това е причината днес да проведем това изслушване, след което да напишем писмо до комисията. За написването на това писмо ще се консултираме днес на срещата на координаторите от 3 часа. Колеги, всички знаем а, а, каква е процедурата от изслушването на комисарите. Тази сутрин ще процедираме по същия начин. Знаете, че трябва да следя за спазването на времето, така че нека всички да се придържат към правилата. Ще започнем с а, а, изложение на кандидатката. А, тя ще представи своите приоритети в програмата и своите намерения за следващите 5 години, след което ще дам думата на координаторите а, и още два кръга от въпроси от страна на членовете на комисията. След това ще дадем думата на госпожа Ланел за заключително изказване. Една минута въпрос, две минути отговор, една минута допълнителен въпрос, една минута допълнителен отговор. Такива са правилата. Давам думата на госпожа Жаслен Ануел да представи своята програма за работата на Европейския орган през следващите пет години. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, винаги се радвам, когато имам възможност да се обърна към вас и да обменим гледни точки относно приоритета на Европейския орган по безопасност на храните. Ние сме наясно, че е необходимо да участваме в широки обществени дебати в продоволствената верига така че да имаме всеобхватна консултация с експерти и да можем да отговорим на нуждите на рисковите менеджери. Имаме за цел стратегическо развитие на Европейския орган по безопасност на храните. Вашата подкрепа беше особено важна при улесняването на работата на нашия орган по защита на европейските граждани. Вие ясно показахте интереса в работата на нашия орган през юни тази година, когато ваша делегация, водена от председателя Йолайнен, посети седалището ни в Парма. Вашата визита беше много окоръжаваща. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа за нашия бюджет за 2011, която високо ценим. През 2010 година проведохме две независими проучвания, които имаха за цел да оценят нашия напредък през последните 8 години. Първото проучване беше проучване на Евробарометър за възприемането на потребителите на рисковете, свързани с храните. То беше публикувано преди две седмици. Европейските граждани се оказва асоциират храната с вкус и удоволствие и се чувстват защитени от системата на Европейския съюз за безопасност на храните. На четвърто място, след професионалистите в областта на здравето, семействата и организаторите на потребителите са именно учените. Европейските граждани вярват, че обществените органи правят много за да са сигурни, че храната е безопасна и базират своите решения на научни доказателства, вършат добре работата си и информират е, обществото за свързаните с храните рискове. Второто споменато от мен проучване беше проведено по-рано тази година и оцени начина по който се възприема и оценява ЕФСА – сред заинтересованите лица и своите партньори, включително европейските институции, националните органи по безопасност на храните, националните менеджери на риска, освен това и с учените и медиите. Оказва се, че ЕФСА се счита за една открита организация, която извършва огромно количество работа и използва високо квалифицирани научни експерти. ЕФСА се възприема като един достоен партньор, на който може да се има доверие. Непрекъснато се увеличават задачите, които ние получаваме и това показва какво количество доверие се инвестира в нашата организация. Ние имаме роля в координирането на мрежите на европейски експерти и комуникираме ефективно с широки аудитории. Това се оценява и това не са наши думи, а думи на заинтересовани лица и наши партньори. Признава се, че европейският капацитет за оценяване на риска се е увеличил благодарение на финансовата подкрепа от ваша страна и на други европейски институции. Анкетираните смятат, че успеха на разграничаването на оценката на риска и управлението на риска са централните стълбове на общото законодателство по храните. Но, освен това, се определят няколко области, където е необходимо допълнително подобряване. Необходимо е повече прозрачност, откритост в научния процес, по-ясни комуникации, които да са по-малко технически. И ние ще трябва да продължим в тази насока през 2011 и след това. Като се върнем към първите 8 години от съществуването на ЕФСА, смятам, че можем ясно да кажем, че новата система на, новата европейска система за безопасност на храните действително оправдая очакванията на своите основатели. Европа значително напредна по ключови въпроси, свързани с общественото здраве, които са свързани с производствената верига, например салмонела, спонгиформна енцефалопатия, химични замърсители – освен това, в изпълняването на своя мандат ЕФСА се адаптира към регулаторните промени и необходимостта от рискови менеджери. Ние значително адаптирахме своя характер. Нашата продуктивност трябваше да се промени, така че да можем да отговорим на необходимостта от консултации. През 2007 получихме 220 въпроси от Европейската комисия. През 2009 те бяха 360, а през 2010 900. Тази съществена разлика означаваше, че трябва да отговорим на тези въпроси и постигнахме това, като увеличихме своите човешки и финансови ресурси, разбира се, с ваша помощ. Много ценна беше помощта на научните експерти и не на последно място ангажимента на талантливия и отдаден персонал на ЕФС. Регулаторните изменения от 2002 доведоха до съществено изменение в ресурсите, които ние предоставяме за оценяване на продуктите, като пестициди, добавки към храните и фуражите, материали, които влизат в контакт с храните. Когато влезе в сила нашият регламент, беше трудно да се предвижи, че 8 години по-късно повече от 70% от нашите научни резултати ще са свързани с това. Или пък, че ще се наложи да, отде, да отделяме 40% от ресурсите си за такава работа. Ето защо нашата програма на работа стана много сходна на тези на други агенции, като EMA или ECHA. Характера на нашата работа също така включваше отговор на промените в секторното законодателство и сега ние оценяваме не само рисковете за човешкото животинско и растително здраве, но също и рисковете за околната среда като цяло. Непрекъснато от нас се иска да оценим не само рисковете, но също и ефикасността, ползите за здравето, за околната среда, това включва нашата работа и по пестициди и други въпроси, свързани с здравето. По този начин менеджерите на риска разполагат с всеобхватни консултации, възоснова на които вземат решения. Беше необходимо да преразпределим ресурсите си и това означава, че трябва да си зададем някои важни въпроси. Най-напред, как можем да продължим да се занимаваме с основните рискове за публичното сглаве, здраве, като химически и биологични замърси, замърсители и въпроси свързани с храненето, докато в същото време продължим своята работа и в други насоки. И да вземем предвид, разбира се, и Европейската стратегия 2020. Най-напред системата е валидна и успяваме да предоставяме консултации на, риск, на менеджерите на риска. Освен това, голяма част от времето на нашите експерти се отделя за рутинни оценки. Все по-трудно става за националните експерти да участват в нашата работа. Ето защо е важно да гарантираме устойчивост на панелните групи. За в бъдеще ще бъде насочена тяхната работа точно към секторите, където ще има най-голям ефект. Ще разработим методология за оценка на риска и ще гарантираме своите резултати. На второ място, в резултат на промяната на ангажираност в нашата работа, ще трябва да увеличим своя персонал за обработка на различни документи. Вече използваме този модел в сектора на пестицидите и работим в сътрудничество с национални агенции за оценка на риска. На трето място, приноса на държавите членки е от изключително значение, ако искаме да се справим с огромното количество работа на ЕФСА. Сътрудничеството между ЕФСА и националните научни организации се отразява най-вече в стоеността на, на договорите и на помощите, които ЕФСА всяка година определя те са се увеличили от приблизително 1 милион евро през 2007 до 8 милиона през 2010 година. Необходимо е да засилим сътрудничеството с държавите членки. Всички сме съгласни, че ще се спрем на определен брой национални институции, които имат ангажимент към определени области на експертни познания. Необходимо е този нов подход да бъде от полза за всички страни, да помогне на ЕФСА да изпълни своите задачи и освен това да се подпомогне националния капацитет на държавите членки за оценка на риска. Разбира се, нивото на инвестиции от 8 милиона трябва значително да се увеличи. На четвърто място. Комуникацията, свързана с риска, е изключително важна част от процеса на анализ на риска. Ние предприехме няколко инициативи с новата комуникационна стратегия 2010-2013. Искаме да изградим комуникация възоснова на ефект, ефективност и ефикасност. Искаме да имаме по-тематичен подход в нашите действия, свързани с комуникацията. Разбира се, ще продължим да публикуваме всеки резултат, но ще се фокусираме най-вече на проактивните комуникации по ключови теми. Благодаря. Мисля, че Получихме посланието, което искахте да ни предадете. Можем да продължим с въпросите. Първия въпрос е от Пилар, НП. Една минута. Sí. <clears throat> Muchas gracias, presidente. Me excuso por la voz. Eh, muchas gracias, señora Благодаря. Сътрудничеството с е, страните членки и е, научните среди е, представлява голяма отговорност. Много от проучванията, които се правят, не са съвсем независими от промишлеността, примерно когато говорим за генно модифицирани организми. Само като се замислим колко е трудно това. Но ако а, тези упреци а, не могат да се докажат, а, а, те са тежки и безпочвени. А, трябва всъщност да се знае дали онези, които изготвят проучванията, са независими от промишлеността, тъй като промишлеността също изготвя свои проучвания. Как ще гарантираме те наистина да бъдат независими? Благодаря. Както казахте, ние разчитаме на научни експерти отвън, които да ни помагат и да ни консултират. От самото начало ние изградихме политика на независимост на тези експерти. Освен това, засилихме тази политика през 2007 година въз основа на 6 стълба. Първият, както вие казахте, е подбор на експерти. Подбираме ги спрямо прозрачни критерии и по този начин сме сигурни, че те имат високо ниво на познания, висок опит в областта на оценка на риска и няма конфликт на интереси с, като член на, панелната група, от която ще бъдат част. Освен това, те работят в панелни групи, комисии, което означава, че използваме колективни, колективна експертна помощ, а не на отделни експерти. Тоест, нашата работа се, се основава на панелни групи от 21 члена. Освен това, имаме система от панелни групи, където всеки експерт декларира а, своите интереси. А, в а, всяка година тези декларации се публикуват на нашия вебсайт. сайт тази декларация се преглежда от нашите служители и в зависимост от този преглед експертите се допускат или не се допускат до работата. Те могат да бъдат докладчици, председатели или да бъдат изключени от дискусиите. На последно място, но не е по значение, определихме политика, според която ако експерта не декларира свой интерес, това също се взема предвид. Председателя, има ли допълнителен въпрос? Не. Дагмар Ротберент има думата. Now, there we are. Could, could we please have zero? <laughs> Thank you very much. <laughs> uh, and благодаря. Телеграфичен стил. Как смятате, че може да подобрите научните резултати най- най-вече имайки предвид принципа на предпазливост? Как искате да увеличите доверието в ЕФСА и в научните експерти? Описахте промяната в структурата, очаквате да се промени и системата на панелните групи. Не съм сигурна обаче за тази система. Какво ще постигнете с промяната на структурата, ако не получите финансовите и човешки ресурси, които биха ви били необходими? И освен това, различните научни становища. Какво мислите за това? Председателя, благодаря. Три въпроса за една минута. Права сте, като казвате, че качеството е изключително важно. Ние искаме да предоставяме научни консултации от е, високо качество. Освен това, използваме методология за оценка на риска, която подобряваме. Искаме да включим най-доброто в тази методология от и извън Европа. Освен това, е, разработихме методология за събиране на данни. Освен това, ние преразгледахме е, нашето отношение към несигурността в нашата работа, така че да бъде още по-ясно за менеджерите на риска е, какви какви са пропуските. Необходимо е в нашата органиграма да отразим това, че всяка година обработваме около 800 заявления. Това трябва да се отрази не само в органиграмата. Ние работим с външни консултанти за подобряване на ефективността на нашата работа. Освен това, относно социалните нужди, необходимо е ние да предоставяме пълна а, научна експертиза, най-вече относно общественото здраве, човешко а, здравеоп... обществено здравеопазване, а, здравеопазване при животните, растенията. А, понякога от нас се иска да се занимаваме и с а, ефикасността на оценката на риска по отношение на общественото здраве. Необходимо е нашата експертиза да бъде всеобхватна. И това ще стане в рамката на в регулаторната рамка. Допълнителен въпрос. Благодаря. Въпросът беше не толкова за разширяване на а, експертните познания на ЕФСА, а разширяване на начина на разсъщаване на на учените, които работят заедно с вас. Как мислите, че бихте могли да ги образовате? Как бихте могли да преструктурирате ЕФСА без да бъде необходимо много по-големи цифри за финансови и човешки ресурси? Вече положихме много усилия за подобряване на прозрачността и откритостта на нашия процес. Както казах, можем да подобрим нашата работа в определени области. Например, доверието в нашите консултации не винаги е на най-високо ниво, най-вече по отношение на ГМО. Необходимо е да имаме по-голяма прозрачност и да се занимаваме по-добре с... да отговорим по-добре на тези проблеми с несигурността. Но, освен това, ние се ограничаваме до научна оценка на риска. Не можем да надхвърлим тези граници, защото по този начин ще прекрачим границата на разделяне на оценка на риска и управление на риска. Корин Лепаш. Корин Лепаш. Е, Благодаря, господин председател. Имам въпрос към госпожа директорката във връзка с току-що казаното казахте, че сте направили много, положили сте усилия. Вярвам ви, разбира се, но имам един простичък въпрос. По време на втория си мандат ще превърнете ли думите в дела? Има някои отговорни фактори в Международния институт по изследване на живота. Те имат определени задачи в панела по генно модифицираните организми. Виждаме, че предложенията на института са възприети и се питам дали в панела за ГМО не трябва да бъдат изпратени нови хора, защото няма смисъл от консенсус, освен ако не държите непременно да избягвате критика. Смятам, че в такива едни научни експертизи трябва да има и противоположни мнения. Както казах, интереса на експертите, които са част е, от е, нашите работни групи, панелни групи, се преглеждат много внимателно. Много важно е да се приеме, че когато се работи, ние действително отчитаме всички, всяка положителна научна информация, независимо от къде идва тя, дали идва от научната литература, дали идва от досиетата, които се предават от различните кандидати, дали идват от организации, това, с което ние се занимаваме, е да проверим дали тази информация е добре подкрепена с научни факти. Когато говорим за своята независимост, ние говорим и за това, че винаги отчитаме факта, че е необходимо да предоставяме а, достоверни факти. Трябва да има доверие в а, нашите експертни съвети, които да бъдат независими. Това се признава от научната общност, е, от е, общността за оценка на риска в извън Европа и се смята, че ние предоставяме най-добрата оценка на риска. Освен това, в допълнение към казаното от госпожа Любаш, бих казала, че е много важно да имаме открит е, дебат в който да участват експерти с различни становища. Например, на ниво работна група ние искаме да все повече и повече да осигуряваме възможността да изслушваме експерти, които могат дори да се считат като експерти, които могат да имат конфликт на интереси, дали да идват от, от съответния сектор но те биха мог, да, да имат възможността да споделят а, своето мнение с нас и по този начин а, да има дебат а, по проблемите в обществото и това да се включи в научната работа на ЕПС. Euh, euh, Извинете, госпожо директор, но ние, вие не отговорихте на моят съвсем конкретен въпрос относно отговорника за е, отдела за ГМО, бих искала да получа ясен отговор. Дейностите, за които говорите, ако не греша, са свързани с е, разработването преди няколко години на документ, свързан с методологиите за оценка на риска за ГМО. Това беше система и на проучване, финансирано от Генерална дирекция научни изследвания, т.е. това е публично финансиран проект, в който участваха много експерти. Ние считаме това за дейност, която би била полезна за работата на панелната група – това не означава, че ние сме дали благословията си на този документ. А взели сме предвид а, много други приноси в разработването на тази методология за оценка на риска. Благодаря, господин председател. Е, искам да се върна на това, което формулирах Пилар Айосов и Корин Лепаш. Вие казахте в своето уводно изложение, че в Европа е направено че по отношение на изследванията в Европа доверието е нещо много важно и една от задачите на директора на Европейския орган за безопасността на храните е да избягва конфликта на интереси Току-що вие се е, защитихте също от твърдението, че е, липсва гаранция за безпристрастност в насоките от миналата година. На теория това е така, но на практика колко често се е случвало даден а, експерт а, да обръща внимание на съществуващ а, конфликт на интерес. Интересуваме каква е разликата между теория и реалност. So, um, as I said, we have... Както казах, в нашата политика за деклариране на интереси сме определили насоките и процедурните правила, какво смятаме за интереси, какво считаме за конфликт на интереси. Това е нашата политика, която се стремим да изпълняваме в ежедневната си работа. Ние използваме за сравнение стандарти в работата и на други организации в Извън Европа. Мисля, че би трябвало да сме удовлетворени от факта, че това е една здрава, сложна политика. Тогава е необходимо да се изберат критериите, когато се решава дали има конфликт на интереси. Да, може да има дискусия по това, съгласна съм и съм готова да проведа такава дискусия с вас, но мога да допълня, че след Три години от изпълнение на тази политика вече сме обсъщали с делегацията от комисията ЕНВИ, която ни посети в Парма. Дискутирахме въпроси, като например, че председатели и заместник-председатели на комисии и експерти имат по-големи отговорности от други. При тях трябва да има по-голяма строгост ето защо изготвяме нови инстру... инструменти, които да ни осигурят по-ефективно изпълнение на нашите правила, така че да предотвратим потенциални конфликти на интереси. Ето защо вече сме взели конкретни мерки, които ще приложим, когато подновим панелната група следващата година и последващата. Благодаря за отговора. Но аз ви зададох един съвсем конкретен въпрос. Как изглеждат нещата на практика? През последните три години от вашата работа, случвало ли се е, някой експерт да не бъде допуснат? Е, до е, участие, тъй като се е установило, че той има конфликт на интереси или дали пък се е случвало експертите сами да кажат не мога да участвам, тъй като имам конфликт на интереси. Случвало ли се е това в действителност? Yes, indeed. Да, всяка седмица експерти се изключват от конкретни наши дейности – те, на тях им се отказват позиции като председател или докладчик. Това е нещо, което се случва почти всяка седмица. Има... Целта е да се осигури безпристрастност на нашите съвети. За съжаление, оказва се, че при някои експерти има пропуски при декларациите на интереси и е в две ситуации имахме установени конфликти на интереси, започнахме процедури за отстраняване на тези експерти. Освен това, отново прегледахме научната работа, така че тя да не бъде компрометирана от тези експерти. Um, a... Благодаря. And particularly... Uh, Имам въпрос а, относно клонирането и стандартите за храните в държавите членки. Как а, използвате информацията и съветите, които те ви предоставят? В, вие в петък бяхте в Великобритания. Казахте ни, че е безопасно да използваме за храна месо от клонирани животни. Това отговаря на вашето становище, на становището на вашата агенция, че няма разлика. Но не е съвсем същото. Не е съвсем сигурно това. И, определен, и определено не давате конкретен съвет на потребителите. Затова искам да попитам. Как си комуникирате с държавите членки по тези въпроси? Как включвате информацията, получена от тях, когато вземате решение? И ще има ли допълнително законодателство, свързано с клонираните животни? Благодаря. По отношение на клонирането, си сътрудничим с държавите членки по много начини. Най-напред, когато бяхме помолени от Европейската комисия да използваме научни консултации, ние имахме форум в държавите членки, така че да си осигурим данна, необходимите данни, необходимите експертни познания, така че да създадем работна група по този проблем. Това беше много важно, тъй като знаете, че няма много данни и информация по този въпрос. Важно е да се каже, че направеното изказване от Агенцията по безопасност на храните се подкрепя от научните консултанти на ЕФСА, според които нищо не противоречи на казаното от нас. Няма разлика между млякото и месото, които са от клонирани животни или техни, тяхното поколение и от неклонирани животни. Но, знаете, ние се занимаваме и с здравеопазване при животните и а, също така с а, хуманното отношение към а, животните. Има много несигурности в тази област, затова ние продължаваме отблизо да наблюдаваме. Актуализирахме своето становище и освен това очакваме развитие на някои ключови изследователски проекти в държавите членки и на ниво Европейски съюз, което ще помогне за намаляване на пропуските в познанията в тази област. Не мога да коментирам относно законодателството, защото смятам, че това не е част от нашите правомощия не можем ние да казваме дали да има отделно законодателство за клониране. Благодаря. Мисля, че вие дадохте пример за това, което имах предвид, а именно а, културните различия в а, експертите. Нашето правителство е готово да каже край на дискусията, безопасност е да се храним с това месо, а вие пък продължавате, а пък вие казвате, ние продължаваме да наблюдаваме. Ето защо искам да кажа, вие имате определено задължение а, и да отговорите на потребителите. Yes, I I think we give an answer, uh, but we say that this is the state of the art and we need to... Да, това е състоянието към момента, но смятам, че трябва да продължим да наблюдаваме. Това става, тук говорим не само за клонирането, но и за всички области, в които трябва да даваме научни съвети. и това е необходимо, за да се възприема нашата организация като една сериозна научна организация. Трябва това, което казваме днес, да продължи да бъде правилно и утре. Не винаги е лесно да изразим това, което сме открили. Благодаря. Ja, dank u wel. Uh, bedankt. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Вие сте единствен кандидат. Въпросът ми е с открит конкурс ли беше за ето мястото и как стана така, че вие се оказахте единствен кандидат? а, при, дали причината не е в трудното положение, в което е ЕФСА с малко персонал, с ограничени финансови ресурси, с а, необходимостта да се привличат външни консултанти и така, консултанти и така нататък. Всичко това изиграли роля? Благодаря за въпроса. Мисля, че това изслушване е част от един процес, който е описан в регламента, където се казва, че всеки изпълнителен директор може да поиска подновяване на мандата си само веднъж. Ето защо сега има само един кандидат, а именно аз, а иначе комисията обявява открит конкурс като част от процедурата. Действително важно е да се признае, че работата ни се увеличава. В момента сме в ситуация, която а, действително е трудна, но ние сме щастливи, че сме натоварени с такава важна работа, защото това означава, че менеджерите на риска ни имат доверие. Ние се стремим а, да осигурим възможност на ЕФСА да оценява риска за общественото здраве, като различни замърсители, да даваме експертни съвети. Нашата работа е изключително важна, това е очевидно, но трябва да припомним, че причината за съществуването на ЕФСА е свързана с замърсители, зоонози и хранене. Ето защо необходимо е да се уверим, че ЕФСА ще може да предостави подкрепа за нововъведения и ще продължи да работи по отношение на риска за общественото здраве, който е свързан с храните. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat... Uh, зададох ви и още един въпрос на който пропуснахте да отговорите. ЕФС проучва начините на финансиране и е, говори за въвеждане на таксова система с такси. Как смятате, че по този начин ще гарантирате независимостта на ЕФСА? Well, here I would say um, тук бих отговорила следното. Важно е и смятам, че визията на ЕФСА ви беше представена достатъчно добре. Ни, ако ви я споделя, споделяте и подкрепите, може би пък ще получим и допълнителни средства. Знам какъв е проблемът с бюджета в момента. Нямам намерение да ви моля в момента за средства, но е важно да получим ресурси, за да можем и ние пък да ви окажем необходимата подобаваща подкрепа и да свършим добре работата си в интерес на потребителя. Просто трябва да приложим системата за събиране на такси. Естествено, че ни трябват повече средства. Впрочем, това не е нова система. Има и други европейски агентури с такива такси, ЕМЕА, ЕХА и така нататък. Системата може да се организира така, че да не се накърнява независимостта на а, съответния орган. Ако въведем за предприятията да, такси. Благодаря. Започваме втория кръг от въпроси. Рената Зомер. Благодаря. Добре, че сте тук. Имам въпрос, свързан с регламента за жалби, свързани с човешкото здраве. В момента те са 4000. Доколкото чувам, планирате поетапно публикуване на тези жалби или е, сега пък чувам напоследък, че ще бъде цял списък. До кога смятате да го направите? Това е важно за предприятията, за да могат да планират. Втори въпрос. Е, въвеждането на таксите, вероятно когато се прави оценка на жалбите, също ще се събират е, такси. Ще има ли някаква категоризация, някакви ставки, а, които да бъдат поносими и за малките и средни предприятия, защото иначе няма да е справедливо? Uh, да, трябва да кажа, че сме получили висок брой такива жалби. Над 4600 бяха през 2008 година. Всички те трябва да бъдат анализирани и оценени. Така че планираме, свършили сме голяма част от работата, предвижваме да я довършим до юни следващата година, след което комисията ще може да излезе с предложение на базата на нашата научна оценка и анализ. Подчертавам, че продължаваме да работим по здравните жалби. Също така Получаваме и не само жалби по член 13 алинея 1. Имаме около 400 получени молби по член 13 първа и втора алинея. Искам да кажа, че натоварването ни е много. Същото се отнася и до събирането на такси. Важно е обаче преди това да направим оценка на въздействието, за да видим дали ще може да се въведе тази система. Имах допълнителен въпрос в връзка с вашите анализи и оценки. Доколкото си спомням, бях, беше назначен допълнително персонал. Добре, след като вие а, оцените наличните жалби, какво ще стане по-нататък с новопостъпващите? С този персонал ли ще работите? Ще поискате ли допълнителни кадри? Uh, Когато се присъединих към ЕФСА, много хора ми казваха, че ми предстоят две години на огромни трудности 2007 и 2008. Тогава щяло да бъде най-голямо работното натоварване. Истината е, че това натоварване се увеличава от година на година. Така че, когато приключим с списъка по член 13 алинея 1, няма да сме свършили цялата работа. Получаваме и все нови и нови молби, все нови и нови жалби и знаем, че съгласно член 13 алинея 1 и 2 а, предприятията ще искат да представят своите изявления за лекарствените препарати. Всичко това трябва да се оцени. Затова е толкова по-важно и за напред да бъдем в състояние да правим научна оценка а, на заявленията на производителите. Благодаря, господин председател. Имам въпрос във връзка с, с, субстанциал, с еквивалентността на веществата. Въпросът беше споменат във връзка с ГМО, обаче научната общност отправя много сериозни критики, особено във връзка с ГМО, които представляват еквивалент на други генно непроменени вещества. Говоря за различните качества, примерно на аминокиселините, бълтачините и така нататък. Как ще продължите по-нататък? Ще измените ли принципа или как? Има специфична методика за оценка на риска по отношение на ГМО, именно за да може да се установи и еквивалентността на веществата. Не можем да направим оценка на дадено растение по същия начин, по който оценяваме химично вещество. Трябва да има някакви референтни стойности, които да служат за съпоставка. а, ние сме възприели тази методика. Също така е важно да бъдем открити и да водим научна дискусия с онези, които а, искат да извършат проверка на правилността на тази методика. А, за 2011 година предвиждаме когато приключим работата по ръководството, да преразгледаме и методиката, особено в частта и за съпоставимите стойности, след което възнамеряваме да проведем научен семинар, на който да поканим експерти и от държавите членки, и от неправителствени организации, за да проведем сериозен научен дебат по въпроса защото за нас е важно действително да можем да правим сравненията и да имаме възможност да обсъждаме тези въпроси с научните среди. Когато приключим всичко това, отново ще отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Да, има отправени критики по отношение на балансираността на начина ви на рали. Продълж... Е, ще продължи мандатът ви. А оказва ли ви се натиск във връзка с биотехнологиите? Въпросът е личен. Отговор нямам намерение да се впускам в тази посока. Важното е, че всички служители в ЕФСА се подчиняват на същия правилник, както всички останали служители на институциите. И след две години, когато приключи този мандат, трябва да излезем с съобщение няма да се присъединя към предприятие, което произвежда нещо с ГМО след моя мандат. Euh, Благодаря. Доста говорихме за допълнителното е, натоварване, прозрачността, конфликта на интереси. Може би така трябва да се премине от една външна експертна система към вътрешна експертна система. Не, обратното, от вътрешна към външна. За това са необходими обаче допълнителни средства. Това не е приоритет в бюджета на е, Съюза. Е, при подобна структура винаги се прави оценка на ресурс, е, ресурса. Е, персонален и е, финансов. Тук става дума обаче за е, е, пускане на пазара на храни, които не са подходящи за консумация от човека и то във време на криза. Не трябва ли да се възприеме една по-офанзивна стратегия, за да може полицията и органите на реда да е, е се борят с това? Благодаря. По първи въпрос, това, което казахте, е вярно. Трябва да подобрим своя вътрешен научен капацитет, т.е. трябва да назначим повече учени. В ЕФСА действително ние имаме затруднения с бюджета, но освен това знаем, че безопасността на храните все още е част от дневния ред на членовете на Европейския парламент. Това е важен въпрос за обществото. Ето защо а, ние а, трябва да предоставим а, необходимите, а, необходимата информация. Трябва да вземем предвид, а, не, че може да се окаже необходимо отвояване на персонала, който участва вече в а, такива дейности. Това са около 120-150 души. Звучи голяма тази цифра, но ако я сравним с служителите на други европейски агенции, например Европейската агенция по лекарствата, ще видим, че това не е толкова голяма цифра. Освен това, сектора на храните е първия економически сектор – храните са от изключително значение за нашия живот и здраве. Ето защо през следващите 5 години трябва да увеличим бюджета на ЕФСА към 50 милиона евро. Това не е чак толкова много, ако сравним с нашата работа и ако вземем предвид важността на храните за нашия живот, както и важността на този економически сектор и нововъведенията отношение на казаното от вас за, за For, uh, said, uh... трафика. По отношение на менеджерите на риска и компетентните органи за контрола, тук може да се каже, че ако бъде поискано това, може да предоставим помощ за определяне на нововъзникващи рискови въпроси. Ето защо имам един малък екип, който се занимава с нерегламентирани продукти, така че да имаме ранно определяне на потенциален бъдещ риск, възникващ за Европа, защото ние сме важен търговски партньор за много страни по света. Благодаря.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 вие казахте, че искате да увележите бюджета с още 50 милиона евро, за да може да имате добри условия за работа. След като няма да получите това увеличение, тъй като средствата са ограничени, винаги можем да се надяваме за бъдеще, но днес е ясно, че тези средства няма да дойдат. Ще може ли да се изпълните задачите? Трудно е да се отговори на, на този въпрос, защото е, подходът е доста песимистичен, но не, ще се опитаме. Трябва да видим какви са нашите приоритети. Или ще кажем, добре, е, най-важното е на време да се справим с е, запитванията. без да се опитваме да водим а, е, диалог с заявителя в такъв случай можем да пренасочим ресурсите към различни зоонози, химични замърсявания и така нататък. Това а, може да накърни а, нашата способност да отговорим на обществения интерес, тъй като тези теми са важни. Но а, ние ще вземем друго е, решение. Ще работим с е, повишено качество е, по отношение на самата безопасност на храните. И погледнато във времето е всъщност по-добре ЕФСА да обработва по-малко заявки, отколкото да ги обработва некачествено. Благодаря, господин председател. Доста слушахме за финансовите средства, за служителите и да, тази паника някакси не може да ме впечатли. Нали? Винаги може да се каже, че ако не получим средствата, няма да можем да пазим потребителите в Европа. За мен е по-важен въпрос по какъв начин можем да направим работата на ЕФСА по-ефективна, как да подобрим процедурите, примерно как можем да подобрим комуникацията, нещо, което не се нуждае допълнителни ресурси. Е, точно в тези е, ресори процедурите са изключително дълги, особено за малките и средни предприятия. Няма ли да бъде по-лесно просто да се вдигне телефона? Е, и да се каже на заявителя всичко, което сте ни предоставили. Окей, в 95% липсват ни още 5. Може ли да ни предоставите допълнителна информация? Ако е да, добре. Ако отговора е не, е, е, може да се започне тежката процедура от начало. Важното е не просто да се каже да или не. Ние работим с е, заявителите, имаме взаимодействие с тях. Ние имаме нужда от този диалог, а това е трудно да се направи при големия брой е, заявки, които имаме. Е, за нас е важно и качеството на диалога, а ние разполагаме е, с ограничени е, ресурси. Ние не молим за вашата подкрепа без е, самите ние да правим е, нещо. Ние започнахме да е, работим с външни експерти, за да подобрим нашата ефективност, е, по-доброто натоварване на капацитетите и за да можем да използваме по-добре нашите ресурси. Не искам да насаждам паника а, по отношение на ресурсите, с които работим. Но искам да кажа, че ние не получаваме същата подкрепа, каквото получават други органи и агенции в Европейския съюз, обработващи същия брой заявки. Всяка година при нас постъпват е, огромен брой заявки. Затова е важно е, да видим за какво ще употребим наличните ресурси. Трябва да видим къде са нашите приоритети. Мисля, че е важно да водим открита дискусия, в която да заявим, че ние искаме да вършим повече и по-качествена работа по заявките. Това обаче ще се отрази на а, качеството да, ситуацията е патова. Аз ще поставя моят въпрос още веднъж. Фактът, е, че имате толкова много заявки, фактът, че е трудно да получите допълнително финансиране, знаеки как тъкат вашите е, процедури, къде, къде точно може да направите подобрения и готова ли сте да ги направите? Да, готови сме. Направили сме вече много. През 2011 година ще представим по-добре в нашата, нашата органиграма как обработваме заявките ще създадем един помощен офис, който да работи с възложителите, с заявителите. Това ще бъде практическата стъпка. Използвали сме механизма Clock and Stop за да подобрим диалога с заявителите. С това искам да кажа, че ние вече правим много неща. Кристина с Кортина си има думата. Благодаря много. За това, че сте тук, много ми харесва как отговаряте на въпросите. Винаги изхождайки от научната гледна точка, не емоционално, не с големи съмнения. Ние в Испания сме много загрижени за продуктите, които се внасят от Марокко, без да се контролират семената, които се внасят и така нататък. Квотите, е, вносните квоти не се контролират в Европа. И това ни кара да бъдем загрижени. Какво мисли да направи ЕФС. Какво правите за продуктите, които се внасят в Европа, примерно от Марокко? И втория ми въпрос за една секунда е следния. Имате ли информация за това как се работи с ГМО и пестицидите? По първия въпрос – за вноса. Както знаете, ние не отговаряме за контрола на вноса, но често се случва ние да получаваме запитвания от комисията за оказване на научна помощ за продуктите, които влизат на европейския пазар и с които се знае, че има проблеми, примерно те са замърсени. През 2007 година при нас определихме отговорници за тези процедури. Това ни дава възможност в рамките на няколко дни да свикаме бърз научен съвет и да помогнем в случай на спешност. Може би си спомняте случай повече с меланина, никотиновите изделия от Китай. Оказа се, че ние можем да работим много ефективно в кризисни ситуации и да защитим европейските потребители. Що се отнася до ГМО, не мога да дам общ отговор на въпроса. Мисля, че трябва да разглеждаме всички случаи по-отделно. някои специални ГМО се разработват целенасочено, за да се намали употребата на пестициди. Що се отнася до съдебната практика, имаме информация в досието, но нямаме възможност да се занимаем с тази специфична тема. Нямаме информация а, за това а, дали въпросните ГМО се отразяват положително на здравето или не. Ние провеждаме изследвания и за пестицидите, но за момента не ни е възложена отговорност. Допълнителен въпрос. Не знам дали отговорихте вече на това. Вие не отговаряте за внесените е, продукти. Е, но става дума за голямо количество продукти, които се внасят е, заради свободната търговска зона по Средиземно море. Е, може ли да се предвиди някакъв контрол за тези продукти, защото те са много. Това са продукти от Северна Африка, от Средиземноморието. Да, ние работим в областта на храните е, е в условията на засилваща се глобализация. И това е в сферата на отговорността не само на ЕФС, но също така на Европейския съюз, който има много механизми и законодателство в тази област, което е, цели да гарантира, че продуктите, които идват на европейския е, пазар, няма да имат негативни последици върху здравето на потребителите. Тук бих казала, че сме изградили а, е, тази система с един много малък екип и се опитваме да изследваме какво се случва с нерегулираните продукти, за да гарантираме, а, е, че сме в състояние а, е, да разпознаем рисковете достатъчно на време. За целта разполагаме с а, а, менеджери на риска, които могат бързо да вземат мерки. Благодаря, господин председател. Вие а, знаете, че има две епидемии, които са нещо като бомби с а, закъснител тип А и тип Б диабет освен това, много се притеснявам за проблема, свързан с затластяването на децата и това, че предвид економическата криза, родителите трудно могат да осигуряват качествена храна. Насърчава ли ЕФСА здравословното хранене? Смятам, че това е място, една област, където е необходимо да се инвестират бюджет, персонал и други. Да, благодаря. В действителност е, храненето е част от нашите задачи, определени в регламента, с който се създава нашия орган. Трябва да продължим е, да предоставяме научни съвети по тези въпроси, най-вече за да помогнем на менеджерите на риска да определят най-ефективните политики. Правили сме това не само по заявления, свързани с здравето, но и по а, въп... други въпроси, където сме вземали предвид а, тези макрохранителни вещества. Разработили сме методология за помощ а, на държавите членки, така че да се създадат насоки за хранене, за да бъдат включени необходимите хранителни вещества в диетата на хората. Ето защо да, би трябвало да продължим да инвестираме и да ви предоставяме помощ. Няма допълнителни въпроси. Signora, come avrà notato anche dalle numerose domande. Благодаря, господин председател а, по големия брой въпроси, вероятно сте разбрали с колко интерес нашият, нашата комисия наблюдава дейността на ЕФСА. Днес приехме един доклад, включително едно негово изменение, което подчертава ролята на ЕФСА по отношение на а, информацията за риска иска ни се в държавите членки да има сродни такива агенции по безопасността на, страните, които да, на храните, които да си сътрудничат с европейската. В Италия се говори за основаването на такава агенция, но за съжаление това все още не е станало. Разбира се, че няма да ви задавам въпроси във връзка с законодателството на държава членка, но просто видях, е, просто бих искал да чуя техническата ви оценка на базата на вашия опит. Ако имаше такива национални агенции, които да си сътрудничат с Европейската агенция, как ще бъде? В различните държави членки системите са различни. 10 или 12 от тях имат национални агенции за безопасност на храните, други имат органи с оценка на риска, трети нямат. Това не ни това ни пречи да работим заедно ефективно. По отношение на Италия, която споменахте, имаме едно много плодотворно сътрудничество с Италия. Това е най-активната държава членка по отношение на безвъзмезните помощи и броя проекти, които се предприемат. Тоест, няма институционален модел. Важно е желанието на държавите членки да ни сътрудничат и да работят с нас, така че да няма дублиране, да работим заедно към подобряване на общественото здраве. Окей, okay. dann kommen wir... Добре. Сега преминаваме към третия кръг въпроси. Няма а, представители на а, другите органи. Вие получавате думата. Uh, Благодаря. Чухме, че експертите са независими. А, сега моят въпрос е по отношение на последната тема, по която получихте научен съвет, е, ставаше дума за комбиниране на генетично модифицирани растения. Според проучването се казваше, че е много малко вероятно да има промени, много малко вероятно е да се промени токсичността, но знаем, че когато става дума за токсичност, е опасно да се комбинират няколко вещества. Освен това, не беше извършен, нито беше поискан допълнителен тест, освен на проучването. За 42 42-дневните пилета и какво е посланието. А, освен това, какви са, как може да кажете, че сме в безопасност, когато говорим и за разливи? Благодаря. Най-напред относно несигурността и това, че понякога използваме думата малко вероятно е, трябва да кажем, че Това, което може да получим възоснова на научните познания, които имаме и данните, с които разполагаме, ние трябва да се уверим, че не само правим оценка на риска преди пускане на пазара на продукта, но в Европа ние имаме възможност да наблюдаваме риска. Например, можем да очакваме даден ефект, който да определим в една система за наблюдение след пускането на пазара. Например, поискане от Европейската комисия. Комисията а, ние всяка година извършваме и предоставяме доклад, в който се оценяват данните от държавите членки и от дружествата, които работят с ГМО това са данни, получени на място. Можем да очакваме определени ефекти, можем да определим потенциален риск и възоснова на тези, на тези данни установяваме дали действително се е реализирал този риск. Освен това, в нашите насоки ние казваме, че при определени обстоятелства когато с, а, ние сравняваме еквивалентността на веществата, може да бъдат необходими допълнителни а, тестове или изследвания за токси... токсичност. Използваме експерти най-различни. А относно оценката на риска за околната среда, наскоро преразгледахме тази своя оценка по искане на Европейската комисия. Имахме за цел да подобрим методологията за оценка на дългосрочното въздействие на ГМО върху околната среда. И това ще ни даде възможност да съберем повече данни, повече информация и така да сме сигурни, че защитаваме както общественото здраве, така и околната среда по отношение на ГМО. Следващия въпрос. Допълнителен въпрос. 10 seconds. I mean, само 10 секунди. Разбирам, а, а, че ние сме опитните свинчета. Когато имаме 4 токсина и едно растение, защо не се иска допълнителен тест? Защото първоначалният тест е много краткосрочен и са се проверявали само хранителните стойности. I, think it would be um, uh, it would not um, um, be reflecting the reality to say that we never uh, we. Ако кажем, че изключваме този факт няма да, да отразим реалността, но това не е адекватно да искаме такива тестове систематично. Трябва да се определи кога, при какви обстоятелства е важно да се направят такива тестове, но, както казвам, ние сме отворени към дискусии с различни експерти по тази тема и ще продължим да я обсъждаме през 2011. Фредерик Рис. Euh, Благодаря, господин председател. Бяха зададени десетки въпроси във връзка с независимостта на експертните становища и на агенцията. Логично е да питаме такова нещо, защото това трябва да е характерно за институцията. Тук сега няма да споменавам а, принципи, а един конкретен случай бисфенол А. Много съм изненадана, че все още не е станало дума за това, но знам, че комисията през февруари-март ще внесе предложение за забраната на това вещество общество. А до тук не съм чула категорично становище на вашата агенция. Четох за това нещо още през септември и бих била много благодарна, ако кажете нещо по въпроса с Кирил Лепаш. Имахме тук изслушване а, а имаше само две изследвания от общо 50, които потвърждаваха безопасността на това вещество. А, изобщо, какво става с бисфенол А? Бихте ли обяснили? Да, благодаря. Действително, компетентната панелна група а, доста дълго се занимаваше с този въпрос. нашето научно установище а, се, възо... се основава на научната литература. Освен това, а, ние идентифицирахме заедно с други организации а, нивата на ефект а, възоснова на определени проучвания. Тези проучвания имат своите недостатъци обаче и ние сме отчели това в своето становище, което се е било използвано от менеджерите на риска при вземането на решение. Това е много важно. Важно е да кажем, че семинара, който се орган... беше организиран преди няколко седмици, също а, имаше същото заключение, сходно с нашето. Ние продължаваме да подобряваме начина по който изразяваме несигурностите си, защото по този начин менеджерите на риска могат да измерят до каква степен могат да се доверят на съвременната наука. И освен това, възоснова на дебата в обществото, те могат да решат дали да се съсредоточат в по-голяма степен върху тези несигурности. И ето тук идва в сила принципа на предпазливостта. Ето защо трябва да продължим отблизо да следим развитието на научно-изследователската дейност в близките месеци и освен това да оценим химическото вещество, което ще замени бифенола, когато той бъде забранен, защото е важно да се знае, че ще бъде заменено от безопасно вещество. Oui, merci. Je, je comprends la difficulté de votre... Благодаря. Разбирам проблема, обаче в рамките на, своя манд... на вашия мандат ще очакваме и известна проява на кораж, е, нещо, което видяхме от Агенцията по околната среда за електромагнитните полета. Имаше същите дебати и Агенцията зае категорична позиция. И още нещо. В началото споменахте за Евробанрометър и одобрението на Агенцията от държавите членки, медиите, обществеността и така нататък. Трябва да ви кажа, че нямате особено присъствие в медиите. Вероятно ще отговорите, че не това е вашата задача но смятам, че големите е, публични дебати имат нужда и от вашето участие. Uh, Съгласна съм, че е необходимо в а, своята комуникация да постигаме по-силни ефекти. Научихме това и миналата година, когато експериментирахме в а, своите дейности, свързани с комуникацията. А, ние се стремим да използваме ресурсите си по най-добрия начин и смятаме да разработим по-тематичен подход към комуникацията. Например, в областите, където можем да обясним как работата ни а, оказва влияние върху общественото здраве. Например, да обясним нашата работа по зоонозите. В Европа имаме много голям напредък по отношение на намаляване на този патоген в хранителната верига. Ето в този конкретен случай можем да обясним каква е ролята на ЕФСА и тогава да обясним как се използва нашата работа от, комисията, от държавите, членки от парламента. Това не означава да променим значително комуникацията ни, а по-скоро да променим начина по който я осъществяваме, така че да постигнем по-силно въздействие. Да комуникираме така, че да обясним защо разчитаме на, на експерти, защо работим заедно с други организации, защо е необходимо да се уверим, че няма конфликт на интереси, но в същото време защо не можем да кажем, че никога не сме работили с експерти, които никога не са били в контакт с дадена промишленост или друга организация, защото това е важна характеристика на развитието на обществените проучвания последните 10-15 години. Um, Благодаря. Наричат ви Европейски орган по безопасност на храните, но работата ви включва и други области, например е, въздействието на ГМО върху околната среда. Споменахте клонирането, споменахте въпроси свързани с здравеопазването при животните. Какъв е балансът във вашата работа? Дали вие възприемате безопасността на храните като главния приоритет е, или пък, когато говорим за клониране, комисията ни казва, ако ЕФСА казва, че е безопасно, значи е безопасно. Вие смятате ли, че тези елементи могат да бъдат приоритизирани, когато се взема решение? Безопасността на храните по-важна ли от околната среда, от здравеопазването при животните, от клонирането и така нататък? Мисля, че безопасността на храните или по-скоро ефекта върху човешкото здраве е важната мисия, която ни е била възложена. Когато оценяваме продукти и технологии, ние можем да оценим и допълнителни аспекти, които обхващат обществено здравеопазване, околна среда и така нататък. Всичко това е интегрирано а, в а, една цялостна структура, но ние никога не забравяме, че най-важната ни задача е безопасността. Ние имаме мултидисциплинарна дисциплинарно експертно познание, използвайки различни експерти и по този начин можем да изпълняваме този интегриран подход, който осигурява безопасност и други аспекти, които, се, които менеджерите на риска искат от нас да обработим. Ето защо ние никога не забравяме безопасността, дори когато се занимаваме с здравеопазване при животните, еф, ефективност и така нататък. Ние ще се занимаваме с това и за бъдеще the desirability of doing something, whether we need to do something, whether we need to have cloned. Значи никога не се занимавате с това дали е необходимо дадено нещо, например клонирано месо от клонирани животни. А, вие също така говорихте за национални агенции. Идеята на Европейския съюз е да се работи на европейско ниво, не на национално ниво. Няма ли създаването на такива национални агенции да отвои нашите разходи вместо да спести разходи? Не мисля, че говорим за това дали е желателен даден продукт или технология, но когато ни молят да, да оценим ефективността на даден продукт, ние трябва да преценим дали той ще допринесе с нещо за селско-стопанските производители, които ще го използват, за животните, които ще го ядат, към околната среда или към потребителите, които ще консумират този продукт. Това е много сходно с така използвания от вас термин желателност за даден продукт. Ето защо ние се занимаваме с този продукт. Ние имаме, освен това, по отношение на националните агенции, ние имаме отделен мандат, няма конкуренция. В ЕФСА никога не бихме се занимавали с проблеми, които са само на национално-локално ниво. Ние се стремим да се занимаваме с проблемите на европейско ниво. Но за да имаме възможност да направим това, е необходимо да получаваме данни от националните агенции по безопасност на храните, да използваме техните експерти. Ето защо сме изградили система, в която а, ние можем да участваме в а, работата на националните агенции по а, безопасност на храните и е необходимо да продължим да работим по този начин. Благодаря, Елизабета триче, Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа директорката. Бяха казани много неща. Съм много благодарна за възможността да разговаряме с вас. Искам съвсем накратко да се върна на изявленията, свързани с здравето. При такива изявления винаги е съмнително как ще се произнесе ЕФСА. Има обаче и функционални изявления с парафармацевтични белези често оценките е, са били противоположни в е, сравнение с препоръките, идващи от научните среди. Въпросът ми е, ще преразгледате ли този свой подход? Ще вземате ли предвид становищата на други кръгове? А във връзка с увеличаващото се работно натоварване и необходимостта от информиране на потребители, имам следния въпрос. Наред с повишаването на бюджета и назначаването на допълнителен персонал, има ли нещо друго, което да ви трябва? Вярвам, че нашата работа в областта с запитванията за здравето е, че задачата, която ние сме получили от законодателството, от менеджерите на риска, включва ние да сме сигурни, че тези заявления са подкрепени от научни доказателства. Това е една много трудна задача. В такъв контекст работим. Ние сме изработили един документ, насоки, които да подпомогнат разбирането на това какви са изискванията към промишлеността. Освен това, как се оценяват данните, които ние получаваме? Вашия въпрос, според мен, е свързан с това как можем да подобрим диалога с заявителите така че тези заявления, които бъдат отхвърлени, да могат да бъдат заменени от по-добри от същия човек. Ето защо ние тази седмица започваме серия от семинари, където ще говорят експерти от е, сектора по, при различни, е, по различни заявления. Ще дискутираме какво е положението във връзка с е, научните факти за храненето. Освен това, ще обменяме гледни точки с експерти, така че да се разбираме по-добре и за напред да получаваме по-добри заявления. По отношение на заявленията, свързани с здравето, работим в тясно сътрудничество с комисията, така че да се, да се уверим, че се фокусираме върху приоритетите. До сега постигаме успех защото комисията ни помага да определим приоритетите си. Ето защо в момента растителните продукти са поставени в положение на изчакване. За бъдеще можем да се върнем към тях. Това е една много трудна работа. но е необходимо да я извършим успешно и на време. И сега последен въпрос от социалистите и демократите. Дагмар. Президент. Uh, Господин председател, искам само да се върна на основния въпрос, който ни занимава днес. От една страна качеството на научните експертни становища и от другата, друга страна ГМО и независимост. Знаем, че това е въпросът на въпросите и проблемът на проблемите. Аз отговора го знам, но нека да го чуят колегите. Искам да ви помоля отново да обясните как гарантирате максимално независими становища? Как гарантирате привличането в Парма на млади, динамични учени, които да се произнасят за здравните твърдения или изявленията, свързани с здравето? мандатът ви не може да се промени, той е залегнал в регламента. Това, което питам е, е трудно ли ще, доколко ще можете да удържите на разширяването на задачите си, оценки, клониране и така нататък? Какви са допълнителните ви искания? В края на кръга от въпроси Дагмар просто ми взе резюмето от устата. Аз щях да питам същите неща цялата комисия. Разбира се, че е много загрижена от здравните качества на храните, от здравословността на страните. И точно това са въпросите. Независимост на ЕФСА, качество на експертните мнения – а, възможността да се работи превантивно, а не само информативно. Това бяха големите въпроси, които бяха засегнати. Госпожа Даниел, сега има, Ламел, сега имате още 5 минути време да обобщите дискусията и да отговорите на последните въпроси. Thank you very much. Um, indeed, uh, it is, uh... Много благодаря. Както Дагмар каза, нашата задача е трудна, но важна и ние сме твърдо решени да продължим да осигуряваме безопасност на храните, да защитаваме околната среда, както и да осигурим хуманно отношение към животните. Ние сме добре запасени. Положението е много по-различно от това какво беше преди 5 години. Благодарение на вашата подкрепа ние положихме много усилия за подобряване на работните ни методи. Имаме по-добри процеси, повече външни и вътрешни ресурси, значително подобрихме научното сътрудничество с е, държавите членки, което преди 2007 година въобще не съществуваше. Диверсифицирахме, освен това, експертизата, която, до която имаме достъп в различни области. В същото време ние осъзнаваме, че това представлява а, по-голяма взискателност към нашата работа. Споменах 900 са исканията, които сме получили от Европейската комисия тази година, двойно повече от миналата. Ето защо исках да заявя, че ние сме ангажирани да ви предоставяме помощ. Искаме да използваме по най-добрия начин своите ресурси. Ще се върна към казаното от госпожа Деланг. Не говорим само за това. Ние не просто искаме допълнителни средства и персонал. Ние искаме да увеличим усилията, които влагаме в нашата работа, предвид важността на храната за нашия живот и здраве. Вземайки предвид важността на сектора на храните в европейската економика, вземайки предвид това, че за да отговорим на нощите на менеджерите на риска от по-всеобхватна консултация от наша страна. Ние трябва да бъдем включени в обществения дебат. Ето защо ще ни бъде необходима допълнителна подкрепа от вас. Въз основа на коментарите и въпросите, които чух днес, мога да кажа, че ние се стремим и ще продължим да се стремим към прозрачност, към по-открит диалог и дори към по-добър, по-добри научни съвети. Да, ще трябва да поработим към в посока независимост на експертите, с които работим, но трябва да сме сигурни, че говорим с хората, които не винаги се доверяват на нашите съвети. За това ние трябва да видим каква е причината за това и как да накараме тези хора да ни се доверят. Необходимо е да отразим нуждите на обществото в нашата работа и именно в тази насока ще работим през следващите години. Надявам се, че ще продължим да получаваме подкрепата, която сме имали от страна на вашата комисия и през следващите години. Благодаря. Приключихме с изслушването. Благодаря на всички колеги за въпросите, на госпожа Ланел за отговорите. Координаторите ще се видим в 15 часа, за да напишем и писмото до комисията, което ще обобщи това изслушване. А в 16 часа ще продължим работата си с изслушване на Джаклин Маклейт, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. Закривам заседанието до днес след обяд.